работите за диалог в рамките на Вишеградската група. Бих искал да разбера какво според вас е основната характеристика на Централна Европа и как трябва да разговаряме с останалата част на света. Господин Лопес Агилар, благодаря, господин председател, господин премьер. Благодаря за това, че сте тук и за това, че пледирахте за по-социална Европа надниците, заплатите, възнагражденията, в случай на безработица. Всичко това е много важно. Искам да пожелая всичко най-добро на Марош Шевчович. Той иска да стане председател на комисията. Казахте, че ще направите всичко възможно, за да се изчисти е, репутацията на Словакия, да се реши убийството на Ан Куцяк. Той беше разследва журналист, знаете. Бореше се срещу корупцията. Относно целта на Вишеградската четворка, казахте, че основната и цел е да се затворят външните граници, за да се премахне шарията и ислямизацията. Съгласен ли сте с едно такова твърдение? Вие май не отхвърляте една подобна теза. Това ли е целта на Вишеградската четворка в крайна сметка? Благодаря. Господин Штарбати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 необходима основна социална сигурност и минимална европейска заплата. Но отрешаващо значение за социалните придобивки е благосъстоянието на държавите. И тъй като това благосъстояние е различно, няма как да има един на минимална работна заплата, един на социално осигуряван. В противен случай ще има безработица. И тук има преразпределение, въпреки че господин Юнкер не е много доволен от това. Сега ще цитирам господин а, Макрон. Той каза, че без еврото няма как да устоим на кризите на финансовия капитализъм. Няма по-погрешно твърдение от това, защото еврото не засиля Европейския съюз, напротив, отслаби го и го разедини. Европейския съюз е най-слабо развиващия се регион в света. Това е истината. Всичко останало са фалшиви новини. Господин. пане председající. важени пане... Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин министър-председател. Аз ще разделя изказването си на две части. Първо, аз се надявах, че вие ще споделите своята истинска визия, тъй като вие сте тук качеството ви на Словакия е една суверена държава. Говорите за реформата в ОСП. Вие можете да решите къде да бъдат насочени съскостопанските фондове. И на второ място искам да кажа това, което беше споменато от колегите тук. Искам да споделя, спомена един фермер в Словакия, Полицията ни каза, когато искахме да го посетим, че а, той се е самобил, но всъщност се оказва, че той е бил убит. Разследвате ли подобни случаи? Ще стигнете ли до първопричините за всичко това? И ще кажете ли какъв е резултата пред Европейския парламент? Благодаря. Министър-председателя Пелегрини за отговор трябва да ви отговоря веднага. Уважаеми господине, искам да кажа, че няма да търпя подобни клевети тук в Европейския парламент. Как може един депутат да се изправи и безсрамно да говори такива лъжи или полуистини? споменахте господин Риба. Искате да внушите на хората, че той е бил убит поради интереси в областта на селското стопанство и така нататък. Искам да ви кажа какво е казал неговия собствен син. Той казва следното. Господин Риба е бил използван от а, хора, неговата памет е била използвана от хора, които никога не са го виждали – за извличане на собствени интереси. Моля вие и други хора да не злоупотребявате с неговата смърт. Не очерняйте паметта на този човек и не използвайте случилото се за преследване на политически цели. Не разпространявайте фалшиви слухове за Словакия тук или на други места. И вие в Чехия имате подобни проблеми. Аз обаче не разпространявам лъжи за случващото се в Чехия. Относно селско-стопанските фондове. Говорех за тях и казах, че имаме нужда от подкрепа. И това е така. Не трябва да се субсидират онези, които на хартия имат а, някакви земи, но нищо не правят, не ги обработват. Те получават повече от хората, които работят, обаче в крайна сметка не могат да припечелят достатъчно, за да се издържат. Северен поток 2. Да. Чуваме чудесни, красиви думи в тази връзка. Как да помогнем обаче на Украина? Онова, което се казва за Северен поток 2 е доказателство за това как може да се навреди на много народи. Ние помагаме на Украина от дълго време с природен газ и тази зима помогнахме на страната, за да гарантираме нейната енергийна сигурност. Идеята, е, че ние трябва да се грижим за Украина, обаче е малко порочна, тъй като от нея се ползват украинските бизнесмени. Мисля, че сега има едно отклоняване на Северен поток 2, което заобикаля Украина и това е жалко. Относно Трудовите права. Поне двама депутати говориха в тази връзка. Говорихте и за агенциите. Вече колеги са казвали, че страните, които нямат Европейска агенция, трябва да получат такава. Въпреки всичко, онези агенции, които сега се разпределят, попаднаха в държави, където вече има агенции. Вече ви казах, че не трябва да разделяме Европейския съюз на бедни, богати, източни, западни страни, стари и нови членки. Когато се случват подобни неща, като разпределението на агенциите, е, точно обратното правим на това, което пропагандираме. Какво да кажа аз на хората в Словакия? Госпожа Томашич. Лагрини. Господин председател, уважаеми господин премьер, благодаря ви е, за това, което казахте в дискусията за бъдещето на Европа. Словакия е постигна отлични резултати, както сам казахте, това никак не беше лесно. Словакия обаче е, във всеки случай напредна много, откакто стана независим. Това, че словашките граждани взеха съдбата си в своя ръце, им донесе просперитет. Сега обаче ни препоръчвате допълнителна интеграция в рамките на които всички важни решения за Словакия трябва да бъдат предоставени на по-големите и на по-силните. Това всъщност означава повече Европа. Зад а, а, това, което се говори за общите ценности и така нататък, всъщност става дума за това решенията да се взимат на централно равнище и малките държави от типа на Словакия да нямат думата. Политическата власт на Брюксел няма как да е в интересите на нашите държави. Господин Сулик. Благодаря ви. Добре дошъл, господин министър-председател. Словакия има несъмнено доста лични проблеми, като мафията, корупцията. Большинството от тези проблеми трябва да се решават на национално равнище от правителство, което се избира на базата на свободни честни избори при тайно гласуване. Аз искам да се защитя в обвинения срещу мен, че се намесвам в работите на една суверена държава. Не считам, че трябва да се получава Словакия как да се управлява. Ние настояваме за разследването на смъртта на двамата журналисти. Благодаря на госпожа Греса и други колеги за усилията, които полагат. Ако искате да се примахнат е, разделенията между старите и новите държави членки, нека да се спазват от всички същите правила, нека да се прилагат същите критерии, нека да се плащат същите субсидии за всички, а не тези, които нарушават санкциите е, и които реализират проекта Северен поток 2. Благодаря. Господин премьер, благодаря ви е, за това, че се застъпвате за социална Европа. Искам да поговоря малко за едините минимални заплати, чиято важност почета и господин Юнкер. От един такъв подход източна Германия, например, спечели. Социал-демократите сега се борят този принцип да бъде наложен и в Европа. Господин Юнкер и консерваторите обаче не са от това мнение. Госпожа Карн Бауер миналата седмица се изказа много ясно против въвеждането на национална минимална работна заплата. А ние искаме да подчертаем, е, също е така, че основните ценности като върховенство на закона и свобода на преста са от е, изключително голямо значение. Апелирам към вас като представител на страна от Вишеградската четворка да е, на, направите това ясно и за Полша и за Унгария. Благодаря ви. Скрипек. Господин Скрипек. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премьер, благодаря за това, че представихте своята визия за Словакия и за мястото и в Европа. Съгласен съм, че Словакия наистина иска да е отговорен партньор в Европейския съюз. Нека да погледнем европейската интеграция. Искаме ли обаче да участваме в всичко в Европейския съюз? Вие самия заявихте, че искаме да сме в сърцето на празненството, ако мога така да се изразя, но искаме ли, например, да създаваме европейска армия? Или да участваме в други проекти, свързани с дълбокото обединение и централизиране. Аз съм за субсидиарност. Аз съм един от тези, които смятат, че субсидиарността е нещо добро. Нашата роля е да се погрижим, да приемем онази част от европейското законодателство, която се е доказала като успешна, а иначе да вървим по своя път. Освен това, трябва да се придържаме към юдео-християнските ценности, които имаме в Европа. Словакия иска да е силен партньор в Европейския съюз, но ви призовавам да работите за едно успешно бъдеще на страната и от полза за бъдещите поколения. Така приключваме с спонтанните изказвания. Давам думата на премиера на Словакия, господин Пелегрини, за да отговори накратко на последните зададени въпроси. Дякуем Благодаря ви много. Пан вице-президент. Благодаря, господин Таяни, господин заместник председател на Европейската комисия, благодаря на всички, благодаря на всички депутати. Преди да направя заключителното ми изказване, позволете ми да се върна към един въпрос, който беше повдигнат тук. А именно, каква е ролята на Словакия? Каква е ролята на Вишеградската четворка? Каква трябва да бъде ролята на 27-те държави членки? кои са нашите основни отговорности. Моята роля, тази на колегите ми, трябва да бъде една единствена, а именно хората в нашите страни да живеят добре. Това е, е основната ни цел. Ние имаме мандат за това и с това трябва да ставаме и да си лягаме всеки ден. Нашите граждани да могат да живеят в мир, да бъдат щастливи. Така че нека да се уважаваме, когато говорим за някого или за нещо, нека да видим дали сме допринесли за разгръщането на потенциала им и е, след това да се месим в делата на останалите. Как можете да настоявате европейските граждани да разглеждат е, псевдовъпроси, след като нямат работа, след като имат малки пенсии, които ни им позволяват да живеят достойно. Нека да решим тези проблеми и тогава да говорим за велики дела. Докато не си свършим домашната работа, докато не гарантираме мир и благоденствие в Европа, няма да сме изпълнили задачата си. Радвам се, че хората в моя регион сега живеят по-добре, отколкото преди. В моята част на Европа има економически и социален напредък и аз се гордея с този факт. Благодаря за подкрепата на всички от тези, които говориха в наша подкрепа. Искам да отговоря на някои от критиките към Словакия. Дори имаше такива критики, които отидоха по-далече от цивилизования разговор. Но бих искала да кажа следното. Европейският съюз за Словакия ще продължи да бъде стълпа на свобода и благоденствие. Ние сме наясно какви са нашите слабости, какви са грешките ни. Знаем също и какви са недостатъците на Европейския съюз, но ние искаме да ги решим заедно като основа върху която да почива до изграждането на европейския проект. Ние имаме общи економически, социални, екологически предизвикателства и това са сфери, в които можем да работим съвместно. Е, наш... Искам да подчертая също важността от технологическо развитие. Ние не трябва да изоставаме от останалата част на света в това отношение. Относно сближаването, нека да не смесваме политиката с това, кой какво иска или не иска в кохезионната политика. Тази политика се появи от нуждата за преодоляване на огромните национални и регионални разлики. Сближаването не трябва да се използва само като карта за политически игри. но има застой в преодоляване на националните и регионални различия в е, Европа. Дами и господа, сближаването трябва да продължи да е важен въпрос, е, докато се преодолеят всички национални и регионални разлики. Докато не ги решим, кохезионната политика е на дневен ред. Едва тогава ще можем да говорим дали тази кохезионна политика има спис, смисъл, дали трябва да съществува или не. И в заключение искам да кажа, нека да бъдем максимално близо до гражданите, нези, които ще гласуват само след няколко месеца, по основните въпроси, които стоят пред нас. Искам да ви уверя, че като министър-председател на Словашката република ще направя всичко по силите ми, за да гарантирам, че Словакия ще бъде конструктивен, положителен глас в Централна Европа. Благодаря ви, за мен беше чест и удоволствие да прекарам това време заедно с вас тук. Председателят, благодаря ви. Господин министър-председател, сега ще приустановим заседанието за няколко минути, след което ще пристъпим към гласуване. Председателя. Уважаеми колеги, моля да вземете местата си. Започваме гласуването след 30 секунди. Uh, Колеги, започваме гласуването. Моля да заемете местата си. Първият доклад. A... Мисля, че има процедурно изказване. Опитвам се да проверя дали това е така. Госпожа Пичерно. Преди да преминем към гласуването, бих искала да ви обърна внимание на следното. Насрин Сотодер, лауреат на наградата Сахаров, днес беше осъдена на десетки години затвор и на около 150 удара с камшик. Само заради това, че е защитавала правата на жените в Иран, че е искала в страната да се премахне смъртното наказание. Госпожо председател, моля, благодарение на вашия авторитет и благодарение на авторитета на господин Таяни, да се погрижите Европейския парламент да осъди тази срамна присъда. Трябва да призовем за незабавното и безусловно освобождаване на Насрин Сотоде, тъй като е абсолютно невероятно, че Иран още веднъж препотвърждава своята позиция спрямо една защитничка на правата на жените. Благодаря, казва председателката. Ще предадем на председателя вашето искане. Преминаваме към гласуването. Първо гласуваме доклада Кавада. Искане за снемане на имунитета на Моника Холмайер. За? Против? Въздържали се? Приема се. Следващия доклад. Госпожо, искате думата, така ли? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние не трябва да сваляме а, имунитета. Жан а, Мари Люпен винаги е отстоявал правата има само идеологически съображения за гласуване за сваляне на имунитета на Жан-Мари Люпен. Европейската администрация Госпожо, преминаваме към гласуването. Няма да дебатираме сега. Colleagues, please. We will now... Колеги, моля ви да запазите тишина. И така, гласуваме по искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Люпен. Моля ви, някой друг иска ли да се изкаже? Моля за малко търпение. Господин Кавада. Господин Кавада, имате думата. Ще бъда кратък. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за неща, трябва да говорим точно. Не може да се хвърлят обвинения без основания. Беше поискано свалянето на имунитета на госпожа Холмайер за нещо съвсем древно, като пътно происшествие. Благодаря за това пояснение. Сега гласуваме по доклада. Става дума за снемане на имунитета на Жан-Мари Люпен. Доклада на господин Крисогонос. За. Против. Въздържали се. Приема се. Още един доклад. Искане за снемане на имунитета на Доминик Билт. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преди да преминем към следващия вод, госпожа Томашич иска думата. Заповядайте. Госпожа председавајуча, в овом дому... Благодаря, госпожо председател. В парламента тук винаги се говори за нова, по-широка интеграция на Европа, голям бюджет за амбициозни програми, европейска армия, европейски Съединени щати, все големи проекти, но какво означава всичко това? В следващия мандат ще има харватски депутати, а харватският език няма да бъде изцяло използван в дейността на нашата институция. Съгласно член 159 се обяснява, че трябва да има пълно покритие на малтийски, харватски и ирландски с обяснението, че няма да може и цяло да се покрият всички нужди в следващия парламент. Това са държави, които имат един единствен официален език, така че харватите по този начин се превръщат в граждани втора ръка в Европейския съюз. Мисля, че трябва действително да сме единни в многообразието тук в Европейския парламент. Point. Благодаря за това, което казахте. Мисля, че точно по този въпрос чухме много различни становища. Сега ще гласуваме относно удължаването на срока на прилагане на член 159 от правилника за дейността на Европейския парламент до края на деветия мандат. Кой е за? Против? Искам да направим проверка. Не беше ясно. Начало на проверката. И край на проверката. Приема се. Благодаря. Преминаваме към доклада Шмидт. Господин е по процедурен въпрос, така ли? Господин Кобър, ще ви дам думата след секунда. Моля да дадете възможност на господина да се изкаже. Господин Кобър, благодаря, госпожо. Проявявам интерес по тази тема. Може ли да се проверяват товарите с сателити? Очевидно може. Защо тогава да имаме проблем с твърдата граница между Ейри и Северна Ирландия? Може тя да се наблюдава с сателити. Ако тази технология работи в други части на света, защо да не работи в Северна Ирландия? Защо да не, използват, да не се използват сателити? Председателката. Господин Кобър, нямам време да ви обяснявам защо това не може да стане, защото в момента гласуваме, но отбелязвам си вашия коментар. colleagues allow them speak. And now they've stopped. We'll continue. Колеги, изказванията спряха. И така, доклада на госпожа Шмидт, електронна информация за товарни превози. Единно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Парламента приключи първото си четене. Преминаваме към доклада Халтала споразумението между ЕСА и Виетнам за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия. Поименно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втория доклад на госпожа Халтала споразумение за добровно партньорство между ЕСА и Виетнам. Този път гласуваме по резолюцията по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по протокола за изменение на Конвенцията на съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Доклада на господин Нач. Начало на гласуването и край на гласуването. Приема се. Препоръката на госпожа Кауфман – оправомощаване на държавите членки да станат страна по Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасността, сигурността и обслужването по време на футболни срещи и други спортни прояви. Поименно гласуване, начало на гласуването. Гласуването приключи. Приема се. Следващия доклад на господин Асис. Протокол за изменение на споразумението за морски транспорт между ЕСА и Китай. Присъединяване на Харватия. Поименно гласуване. Начало на гласуване. Край на гласуването. Приема се. Доклада Манеско. Евро средземноморско споразумение между ЕСА и Египет присъединяване на Харватия. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Втори доклад на госпожа Манеско. Споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Туркменистан. Междинен доклад. по именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклада Шкрипек. Решение за изпълнение относно започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Великобритания. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Доклада на господин Долтан. Обмен на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за регистрите за съдимост ЕКРИС. Изменение 35 по временното споразумение. Начало на гласуването и край на гласуването. Приема се. Парламента приключи първото си четене. Втория доклад на Далтън. Господин Лопес Агил, искате да кажете нещо ли? Votando Гласуваме първият е, от е, група доклади, свързани с сигурността на европейските граждани. Е, и ще има гласуване също и за фонда за Европейския съюз за сигурност. 11 март беше вчера. Това беше годишнина от атентата на гарата Аточа в Мадрид. И ние трябва да се борим и да поемем още по-силен ангажимент за противодействие на тероризма във всичките му форми. Благодаря. Нека сега да гласуваме за Централизираната система за идентифициране на държавите членки. Господин Де Йонг, изпреварихте ме, заповядайте, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Исках да попитам във връзка с член 59 от правилника и да поискам поименно гласуване. Господин Далтон. Госпожо председател, ние преговаряхме за 4 години, постигнахме а, е, споразумение. А, ако не гласуваме споразумението, което постигнахме, ще, ще падане. Затова аз ви предлагам да гласуваме направо. Подлагаме на гласуване искането на господин Де Йонг. Е, електронно, моля гласувайте. Is... Край на гласуването. Отхвърля се. Така че гласувах, гласуваме изменение 104 е, електронно. Моля, гласувайте. Колеги, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Следващия доклад на госпожа Шойдрова Имаме множество изменения на комисията. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 197. Електронно моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Минаваме на изменение 172. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 53 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 Д и 191D електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 200 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 57 за. Извинете, казва председателката 59. Приема се. 175 Д за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 60 за. Против. Въздържали се. Приема се 201 за против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 д за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. 180 де за, против, въздържали се, отхвърля се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 181 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 87 и 91 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, отхвърля се. 113 за, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, отхвърля се. 211 за, против, въздържали се, отхвърля се. 212 за, против, въздържали се, отхвърля се. 202 поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 118 е, за, против, въздържали се, приема се 213 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. 203 поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 185 поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 186 за, против, въздържали се, отхвърля се 187 за, против, въздържали се, отхвърля се 160 за, против, въздържали се, отхвърля се 161 за, против, въздържали се, отхвърля се 188 за, против, въздържали се, отхвърля се 162 за, против, въздържали се, отхвърля се 11 за, против, въздържали се, приема се. 163 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, въздържали се, отхвърля се. 164 за, против, въздържали се, отхвърля се. 165 пада заради гласуването до сега. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, против, въздържали се, приема се 166 за, против, въздържали се, отхвърля се 205 за, против, въздържали се, отхвърля се 167 д за, против, въздържали се, отхвърля се 18 за, против, въздържали се, приема се 20 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 168 за, против, въздържали се, отхвърля се. 206 за, против, въздържали се, отхвърля се. 169 за, против, въздържали се, отхвърля се. 32 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, 207, извинете, против, отхвърля се. 170D, 190D, електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 48 за. Против. Въздържали се. Приема се. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме за предложението на комисията. Електронно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Парламента приключи с това първото четене. Следващия доклад на госпожа Ниблер, акт на е, ЕС за киберсигурността, изменение 258 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. При парламентът приключи първото четене. Следващия доклад на господин Декастро нелоялни търговски практики в отношението между стопански субекти по веригата за доставка на храни. Изменение 142 по именно. Моля гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Изменение 143 за. Против. Въздържали се. Приема се. 144 за. Против въздържали се, приема се. С приемането на изменение 144 парламента приключва първото четене и давам думата на докладчика господин Текастро. А, Грация, президенте. Гра... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички колеги за отличното взаимодействие и за широката подкрепа за тази директива. Ако нямахме такава добра работа в екип, нямаше да постигнем добрият резултат. 11 месеца само изминаха от представянето на предложението. Сега ние дадохме ясен отговор на искането на производителите и на потребителите в Европа. Европейският парламент свърши нещо като малко чудо, но това е първата стъпка. Сега трябва да видим какви са резултатите е, и е, трябва да се пристъпи към е, справедливо прилагане в държавите членки. От това имаме нужда. Европа, която защитава най-слабите предприятия и граждани и която държи на устойчивостта на производствените процеси. Надяваме се и в бъдеще да работим със същата ангажираност и посветеност и в бъдеще. Благодаря. Следващия доклад е Европейска гражданска инициатива. Госпожа Спинели поиска думата. Yeah, okay. you, Благодаря. Искам от името на моята група да а, отправя предложение да гласуваме а, измененията съгласно член 59. Смятам, че настоящият а, текст а, а, се отхвърля от много неправителствени организации и нашата група внася изменения, за да подобри текста. Това са изменения, които засягат важни въпроси, например запазване на индивидуалните системи за събиране онлайн, последващи е, действия съгласно член 11 от е, договора. Гражданска инициатива за изменение на действащо законодателство. Благодаря. Благодаря. Гласуваме предложението по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Така че гласуваме изменение 61 електрон. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Това означава, че парламентът е приключил процедурата на първо четене. Следващият ни доклад внос на движими културни ценности на госпожа Моска и господин Далтън. Господин Далтън, мисля, че искате думата. Не? Значи не съм ви разбрала правилно. Гласуваме. Изменение 97 електронно. Край на гласуването. Приема се. Европейския парламент приключи първото четене Минаваме на следващия доклад Бресови от защита на личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент. Господин Лебретон поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Съгласно член 59 или не, трето от правилника, а, искам да предложа измененията да бъдат гласувани и то електронно. Гласуваме предложението на господин Лебретон. Искането не постъпи на време за електронно гласуване, но гласуваме сега предложението господин Лебретон. Отхвърля се. В такъв случай гласуваме изменение 6. Това беше пределно ясно. Минаваме на изменение 6. Моля, престанете да крещите. Проверяваме. Знаем какъв е резултат, но нека да бъде честни. Предложението на господин Лебретон. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Аз не смятам, че резултата ще бъде някакъв повен. Отхвърля се. I know I wear glasses, but my eyes are се очела, но очите ми не ме лъжат чак толкова много. Е, гласувайте, моля, изменение 6. Край на гласуването. Приема се Европейския парламент. Приключи процедурата на първо четене. Следващия доклад заплахи за сигурността във връзка с нарастващо технологично присъствие на Китай в Европейския съюз и възможни действия на равнището на ЕС за тяхното намаляване. Изменение едно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията като цяло за, против, въздържали се, приема се. Следващия доклад на госпожа Кълниета. състояние на политическите отношения между Европейския съюз и Русия. Изменение 2. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 7 на 3 части. Първа част по именно Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Втора част по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Трета част по, именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9, оригиналния текст, електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 19. Също поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение едно първа част за против, въздържали се да проверим. Проверяваме първата част на изменение 1. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част пада и минаваме на параграф 30 на 3 части. Първа част електронно. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Края на гласуването. Приема се. Трета част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването.